за една минута. Много ми се иска а, да имаме а, мирен процес в Колумбия, но такъв няма. И не само а, заради Венецуела, и не само заради Мадуро, а, който се опитва а, да се бори с Съединените щати. А, а точно защото правителството не успява да изпълни мирното споразумение. Не се връща земята и има много голямо социално неравенство. Активистите системно биват избивани от паравоенни формирования на крайната десница. В момента там цари терор и ние като Европейски съюз трябва да използваме лостовете на свое разположение. Въпреки мирното споразумение, нашите търговски отношения с а, Колумбия а, са против мира, а, защото а, там а, се наместват хора, които искат да печелят пари. Това всъщност погазва правата на работниците, правата на активистите. Нашите споразумения би трябвало да защитават тези права, но няма юридически механизъм за тяхната защита. Трябва да използваме своите лостове. Благодаря. Давам думата отново на министър Топорайнен, която ще се изкаже отново от името на Върховния представител на Европейския съюз по въпросите на сигурността и външната политика. Благодаря. Позволете да кажа, господин председател, че изключително навременна и много важна беше тази дискусия. Много благодаря на всички изказвали се за предложенията и бележките. Бих могла да отговоря на госпожа Арена с въпроса какво правите, за да подпомогнете правозащитниците. В Европейския съюз съвместно с държавите членки прави всичко, за да може да подкрепи правозащитниците, така че те да могат да работят в една благоприятна среда. Помага им се чрез пр- програми за защита. Uh, protectdefenders.eu и заедно с няколко държави членки имаше делегация на Европейския съюз. Е, е, основна задача беше защитата на правозачетните на 10 юли е, се направи необходимото, за да се подкрепи прокурорската служба, специалния отдел за разследване за да може по-добре да предвижда, предотвратява и води разследвания при нарушения от криминални организации срещу правозащитници. Европейския съюз ще продължи да ги подпомага в Колумбия. Господин председател, от дебата мога да заключа, че единствения път е траен мир. Трябва да продължим изпълнението на мирното споразумение с пълна подкрепа на Европейския съюз и всички заинтересовани страни. Това е посланието ни към правителството и народа на Колумбия. Да не забравяме, Мирният процес е в сърцевината на нашия ангажимент с Колумбия, но нашите взаимоотношения се развиват и е, нарастват. Имаме споразумение и за отбрана, и за също така в някои ключови области, като околна среда и търговия. И ние ще продължим да подкрепяме Колумбия, но като цяло взаимоотношенията, перспективите в бъдещето развитие на тези отношения са положителни. Благодаря за вашето внимание. Благодаря за подкрепата, за това много важно досие, което е приоритетно за нас. Благодаря. Благодаря, госпожо министър. С това приключваме този дебат. Сега няколко минути ще направим техническа пауза. Възобновявам заседанието. Следващата точка в дневния ред е изявление от страна на заместник председателя на комисията и върховен представител на Съюза за външни отношения и политика в областта на сигурността относно положението в Кашмир. Давам думата на министра Тупорайнен, която ще се изкаже от името на заместник председателя на комисията. Господин председател, почитаеми членове, напрежението в региона нарасна след като индийското правителство на 5 август обяви, че отменя 370 член от Конституцията. Той предвижда частична автономия за Джаму и Кашмир. Това означава ограничаване на индивидуалните права и свободи. Индийското правителство е изпратило много военни и паравоенни части в Кашмир за укрепване на контрола. Това, според индийското правителство, е средство за предотвратяване на протестите. Пакистан също изпрати допълнителни войски в своя район на контрол. Това означава много напрегната вътрешно-политическа динамика. Някои от ограниченията а, са с добри цели, но положението не се подобрява. Има арести на политически лидери, активисти и правозащитници. Европейският съюз следи отблизо положението от самото начало на тази ескалация на напрежението. В началото на август върховният представител Могерини говори по телефона със своите колеги в Индия и Пакистан и в двата разговора подчерта значението на недопускане на по-нататъчна ескалация и значението на по-нататъчния диалог – чрез дипломатически канали, както с Индия, така и с Пакистан. За съжаление, положението става без промяна. Ние Призоваваме Индия и Пакистан да търсят мирно дипломатическо решение, като зачитат правата на населението от двете страни на линията, която разделя зоните за контрол. Това е единствената гаранция за мир и сигурност в региона. Оставаме обезпокоени за отставащото на място от ограниченията, които се поставят върху индивидуалните права. Ограниченията е, за правата на движение, е, достъпа до всички важни услуги трябва е, да се върнат в нормалното си състояние. По време на срещата си с министъра на външните работи на Индия на 13 август в Брюксел. Министърът даде информация за предприятите от правителството мерки. Да, госпожа Могерини потвърди колко е важно да се възстанови мирният процес. Мирното състояние на нещата. Също така на 10 септември окоръжихме правителствата, които имат отношение към тази ескалация, да снемат ограниченията и да зачитат правата на населението в страната. Продължаваме да окоръжаваме и двете страни да се включат в диалог при пълно зачитане на своите международно правни задължения за правата на човека. В различни региони по света в момента напрежението расте и никой не може да си позволи по-нататъчна ескалация в Кашмир. Сега Юго-Источна Азия е по-важен регион от всякога. Ние ще продължим да стимулираме Индия и Пакистан да възобновят диалога и да търсят мирни способи за решаване на споровете си. Благодаря. Благодаря, госпожо министър Топорайнен. Продължаваме с изказвания от името на политическите групи. От името на Европейската народна партия Християн Демократ и господин Басеско, Басеско за две минути. Благодаря, господин председател, госпожо министър. Ситуацията в Кашмир е категорично тревожно и бих казал неприемливо Непрекъснатото потъпкване на човешките права, уличните насилие, сблъсъци и преди всичко факта, че две ядрени сили са в конфликт, са много сериозен въпрос. Събитията в Кашмир по-настоящем не нямат, не се развиват към едно бързо разрешаване на проблема, за съжаление. И а, мисля, че сега, когато се смени ротационното председателство на Европейския съюз, е от удачен момент наистина да разискваме този въпрос. Важно е ние като европейци да подходим. В тази сесия разисквахме Хонг-Конг, амазонските пожари, Буркина Фасо, положението в Колумбия и положението в Кашмир. Но не дискутираме нашите проблеми, които понякога много трудно могат да бъдат разрешавани. И често тези проблеми водят до неудовлетворението сред европейските граждани – Имам предвид сигурността на европейските граници или въпроса свързан с миграцията, за което не сме дали отговор на 500-те граждани или риска от тероризъм или сближаването между, между страните. Тогава, когато разискваме въпроси с Китай, с САЩ, с Руската федерация, когато а, те застрашават а, уязвимостта на външните ни измерения и когато държава членка или държави членки, които а, не се съгласяват да приемат единната валута, макар че това изискваме по договор или пък тогава, когато се разисква въпроса с Европейската армия или съвместимост между военните, военната промишленост в държавите членки или пък микрофон за оратора. И председателя, извинявайте, времето за вашето изказване изтече. Много моля, спазвайте графика за изказване. Госпожа Арена, две минути, социалисти и демократи. Мерси. Благодаря. Кашмир се радваше на специален статут повече автономия съгласно член 370 от Конституцията, както и не намеса на индийското правителство в управлението на много отрасли. Само отбраната и външните, и външните работи бяха от ресора на индийското правителство. Също така е, щата имаше своя собствена конституция е, с указ обаче Конституцията този член беше отменен. Е, стотици е, общественици арестувани, професори, преподаватели, е, беше спряна комуникацията, в болниците липсват медикаменти, неправителствените организации нямат достъп до много части на щата. И десетки хиляди войници бяха изпратени в щата, където и без това има повече от 1 милион войници дислоцирани по територията. В отчет на ООН за 2018 и 2019 година се настоява на а, нарушаването на човешки права, изнасилвания, които обаче се извършват както от индийските части, така и от пакистанските части. Указа на президента от 5 августа само влушава нещата. Европа не може да остане безучастна. Тя трябва да настоява за международно независимо разследване за положението в Кашмир. Е, Европа трябва да използва своите е, връзки с Индия и да настоява за връщане на статута. Същевременно под егидата на ООН трябва да е, продължи диалога между Индия и Пакистан, тъй като всяко решение минава само през диалог. Благодаря госпожа Арена. Много моля е, ораторите да говорят малко по-бавно, за да има възможност за превод господин Мех, Мех, Мохамед от името на Рим. Благодаря. Искам най-напред да кажа, че аз съм роден в Кашмир и се преместих в Великобритания на 4 годишна възраст. Болиме от това, което става в Кашмир. Штатът е, е в криза, международна криза на правата на човека. Е, Европейският съюз е организация, която се гордее с постиженията си в областта на правата на човека по цял свят. Това, което става в Кашмир, обаче е, застрашава мира и сигурността в е, един от най-нестабилните е, региони в света. Препоръките на комисаря на ООН за правата на човека са добра отправна точка, от която да тръгнем. Миналата година през юни и тази година през юли имаше обнародвани доклади. Нека стъпим върху тях. Европейският съюз трябва да защитава правата на човека не само на своя територия, но и по целия свят. Не е редно да се обвинява която и да е от страните в Кашмир и в Джамо, защото всички, които живеят там, заслужават по-добра съдба. Унези в Кашмир сами трябва да решават съдбата си и бъдещето си. Важното е да отстояваме основните права, основните ценности на нашия съюз и така да помагаме на онези в другите части на света, особено тези сред тях, които искат да имат търговски отношения с нас. Насилието ще спре само когато хората седнат за преговори край масата. И двете страни могат да разговарят сега в Кашмир благодарение на усилията на ООН и на Европейския съюз и ние трябва да даваме своя принос за този процес. Благодаря, господин Мохамед. Една минута на госпожа Джина Даудинг. Благодаря. Ще бъда кратка. до... Идват от Кашмир новини вече повече от месец за насилие. Изнасилвания, арести, сблъсъци и незаконно задържане. Това наистина ужасява. И всичко това, когато мрежите, телефоните са на практика изключени. Ние зелените от Обединеното кралство бихме искали тези нарушения на човешките права да спрат. Не само в интерес на населението в Кашмир, но и за стотиците хиляди британски граждани, които са от кашмирски происход. Никакво мирно разрешение на конфликта в Кашмир не е възможно, докато продължава това насилие и злоупотреба. Ние изискваме индийските власти да възстановят основните права на населението в Кашмир и ние молим Европейския съюз непрекъснато да обръща внимание на тази криза. Благодаря. Благодаря. От името на идентичност демокрация, господин Симяк Минута. E Дами и господа, Европейският съюз трябва да се намеси в решаването на проблема в Кашмир. Проблем и конфликт, който съществува от десетки години, който е довел до кръвопролития, насилие. Но не Европейският съюз може да реши проблема, а заинтересованите страни. Ние можем да бъдем наблюдатели, ние можем да бъдем медиатори, можем да помогнем, когато чета в пресата, че членове на Европейският парламент е, застават на една страна и е, искат да бойкотираме другата страна, те стават всъщност част от проблема. Те вече не са неутрални е, посредници. На основата на личния си опит мога да ви кажа, това няма да е, доведе до нищо добро. Няма нужда да избираме между едните и другите. Защото ако избереме всички наши усилия, ще бъдат на празни. Благодаря, господин Зимньок. От името на ЕКАРЕ господин Ван Орден. Благодаря. Кашмир е една от най-хубавите области на Индия. Мирът и сигурността биха довели там до огромно благоденствие, но през последните 70 е, години положението е неустановено. Е, там има тероризъм и екстремизъм, спонсорирани отвън най-сетне сега имаме възможност да поправим всичко това. Юридически от самото начало територията трябваше да бъде част от Индия, но тя бе окупирана след нахлуване от страна на Пакистан което доведе до тероризъм, отнел хиляди човешки животи по линията на разделение на контрола. Економиката е поставена под заплаха при временно прилагане член 370 от Конституцията хората живееха при други условия. Сега измененията, които внесе министър-председателят Моди доведоха до влушаване на положението. Трябва да следим това, което става там с хората с променен пол, хората от малцинствените групи. Нашите правителства трябва да подпомагат конструктивния диалог между Индия и Пакистан. Места... Благодаря. Има въпрос с синия карта от господин Мартучело. Приемате ли въпроса? Да, има въпрос с синя карта. Приемате ли го? Си, грация. Йо, съм sono d'accordo in, con Благодаря. Съгласен съм с това, което бе казано от е, нашия колега. Но се питам, дали сте чели, че пакистанците са заплашили да употребят ядрена сила? Това е повод за истинска тревога, че Пакистан може да употреби ядрено оръжие. А както учи историята през последните години, Пакистан е място, където терористите е, се подготвят за кръвопролитни терористични атентати в Европа. А... Благодаря за въпроса. Господин Ван Орден. Микрофон за оратора. Uh, is... Микрофонът ви не е включен. Пакистан наистина източник на ядрено въоръжение. Той е убежище за терористични лидери и бойци и изнася тероризъм в Индия. Да, ние говорим за две държави, които имат ядрено оръжие, но аз не мисля, че това има значение за въпроса, който разискваме. Ако Европейският съюз иска да помогне, и върховният представител трябва да се вслушват по-внимателно в това, което има да каже външният министр Джай Шанкар, защото иначе и, и бъдещият ни принос като парламент ще бъде все така изкривен, както до сегашния. Благодаря. От името на Европейската обединена левица, госпожа Виланева Руис. Не, мож, не можем да разглеждаме ситуацията в Кашмир като вътрешен конфликт на Индрия. Защо, защо, защото по същия начин това е проблем като проблема на Болсенаро в Бразилия. Става дума за потъпкване на човешките права. И Европейският съюз не може да продължи все едно, че нищо не се е променило и всичко е наред. Става дума за човешки права и всички нашата политика трябва да бъде подчинена на зачитането на човешките права в Кашмир. Ние трябва да настояваме за мирно решаване на конфликта между Индия и Пакистан, защото ако не го направиме, Кашмир още веднъж ще бъде е-, една жертва на волонтаризма на Европейския съюз. Така че ние искаме Кашмир да, да бъде един а, автономен субект, който да може да защитава своите права. Само тогава и Европейският съюз ще може да изиграе и да своята роля в света. Благодаря. Господин Орик от името на независими. Уважаеми колеги, тъй като това е въпрос е, от външна политика, ще говоря на английски язик. Вие говорите за нарушаване на човешки права и други лоши неща, които се случват в е, е, щата Джаман Кашмир тук се разчита само на вторична информация, защото никой всъщност не знае какво се случва в Индия. Когато в Лувашката република имах един дебат с посланника, тогава имаше въпрос колко пъти всъщност се намесва Европейския съюз във вътрешна политика на държава членка. Не го правим. И ние трябва да направим сега също, да спазваме суверенитета на Индия, защото не е наша задача да се намесваме във вътрешните работи на държави, които са на 6000 км. Нека да разрешим проблемите на Европа. Да го направим. Thank you. Благодаря. Господин Корбът. Благодаря. Аз също Искам да кажа, че имам особен интерес към темата, тъй като посетих Кашмир миналия месец. Господин председател, едностранните действия а, на Индия за отнемане на автономията на областта, за разделяне а, на региона на две, а, за изпращане на хиляди допълнителни войници, наляха масло в вече проблемна ситуация, в вече тлеещ огън – не е в интерес на Индия да продължава положението, защото е, то струва на Индия милиони, включително и международната и репутация. Има само едно надежно, дългосрочно и мирно решение хората от Кашмир е, да се ползват от своето самоопределение. Това предвиди ООН е през 1947 година, когато Индия отнесе този спор пред съвета за сигурност. Крайно време е Европейският съюз да използва общите дипломатически усилия на 28-те си страни и всички инструменти на свое разположение, за да настоява за това решение. Не е късно. Благодаря за една минута. Е, господин Дамия. Um, Кашмир се присъедини към Индия само при положение, че ще запази своята автономност, което включи клауза е, от отказ е Индия едностранно да промени това. Върховният съд е, в Индия поддържаше този принцип по-рано. А сега интересно е, че се описва действията на индийското правителство като неконститу... неконституционални. Да, не отричам, че има проблеми и че те са предизвикали известни действия в Женева. Миналата седмица разисквах това с пакистанския външен министр и е, помолих Пакистан да направи повече по отношение окрутяване на бунтовниците. Е, ситуацията бе обяснена по места и аз искам да кажа, че разисквам този въпрос също с, пред други е, източници. Какво трябва да се направи? Трябва да се върне правителството в Кашмир и политическите затворници да бъдат освободени, да имат достъп за наблюдатели. В крайна сметка нужно да има независим медиатор, който да подпомогне диалога, за да могат от двете страни на границата кашмирци да живеят мирно. Благодаря. Господин Цимняк, попита дали иска за синя карта въпрос. Приемате ли? Микрофонът ви не е а, включен. Моля, включете го. Само искам да попитам, когато а, има една автономия, това е държава, която зависи от общността, на практика те нямат нищо какво могат да предложат. С други думи, трябва да бъдат или а, към Индия, или към Пакистан самите кашмирци няма да пожелаят подобно решение. Аз 4 години работих като дипломат и много пъти съм посещавал този регион. Моля да отговорите на въпроса. Със сигурност не знаем дали ще има мнозинство, защото това не е проверено. Но мисля, че твърденията, че това е изостанал регион, въпреки факта, че е всъщност район на конфликта в продължение 70 години, е, конфликт, разбира се, потиска економиката, но ако видим какви са показателите, аз го направих – ще видим, че всеки показател по отношение благосъстояние, доходи, грамотност и проче, Кашмир има по-добри показатели, отколкото останалата част от Индия и е водещ по отношение на Индия. Господин Бухнап, една минута. In den Berichten über wird благодаря, господин председател. В доклада за Кашмир и в много редко се говори за потъпкване на човешките права, които обаче са потъпкани от двете страни Индия и Пакистан. В момента обаче ние сме някак направо на ръба на война между тези две ядрени страни. Само един начин има да се прекрати войната и да има диалог между тези две страни. Да се изпълнат а, разпоредбите от резолюцията на ОНЕ. Тоест, Обединените нации трябва да се намесат и ОНЕ да изпрати в щата мисия за мироопазване, като разбира се, се поиска разрешението и на двете страни. Но не трябва да оставаме без нищо да правим. Госпожа. Положението в Кашмир беше тежко и преди. Имало е доста епизоди с насилие през годините. Струва ми се, че нашата дискусия е лишена от уравновесеност. Не трябва да заемаме едната или другата страна. Говорим за част от света, където терористичните групи са свързани с ислямския екстремизъм, където има изключително тревожни, тревожна по мащабите си радикализация – и за съжаление насилието там датира отдавна. Мисля, че трябва да анализираме историческия контекст на основата на достоверни исторически източници и да видим кой реално подкрепя тероризма. През 90-те години стотици хиляди индийци напуснаха региона заради насилието там. Какво правим за жертвите на тероризма там или за онези, които подпадат под прицела, под ударите на ислямската радикализация. Мисля, че нашата цел трябва да бъде хората да бъдат защитени от ислямска радикализация. Благодаря ви, тъй като закъсняваме, няма да приемам е, въпроси с сини карти от вече изказали се оратори. Благодаря ви за една минута, госпожа Мобарик. Ние в Европейския съюз приемаме принципите на договора за Европейския съюз. За това е, съм засрамена от липсата на реакция на насилието в е, Кашмир. В този случай само Индия отговаря, отговаря за това, че суспендира член 370 от Конституцията и доведе до сегашното трагично положение в региона. Ако вярваме в правата на човека и в религиозната свобода, защо мълчим? Най-фундаменталното право, това на самоопределение, се отрича в продължение на повече от 70 години на кашмирците. Колко още насилие ще търпим, за да се обадим? Нека да се обърнем към съвестта си. Нека не настояваме на сключването на споразумение за тър... свободна търговия. Демокрацията и мирният процес са в интерес на нас и на Индия. Благодаря за една минута, госпожа Гил. Към тези, които се изказаха днес, относно Индия. Аз съм изненадана от е, вашето едностранчивост и липса на опит. Защо казвам, че сте е, не, субектив... не обективни? Когато те се отказват от територия, например, в Китай, не, не говорим. Когато говорим за а, отвличане на малцинствени жени, също не говорим. Когато говорим за нарушения много хора, много колеги гледат друга посока, но нека да си помислим какво е решението за Кашмир. Тогава, когато спонсорирания от държава тероризъм приключи, тогава диалогът може да започне. Наистина не е извървяна тази пътека, що се отнася до човешките права. Що се отнася до споразумение HGC+. Да, когато говорите и за член 370, засягате само едната страна от проблема, но не и другия. Правата ЛГБТ, на жените, на малцинствата не се разглеждат и сме всичко други въпроси. И защо е, тогава някои да имат по-малко права от е, правата, на които се радват в Индия? Отново моля всички изказващи да спазват времето. Госпожа Лавратон. Господин. Oh, sorry. мистер Лавратон. Извинете, господин Лавратон. Извинявам се. Благодаря, господин председател Министър-председател на Индия реши на 5 юни да отмени автономията на Кашмир. Индийските е, части бяха нападнати от ислямски групировки в Кашмир, подкрепени от Пакистан. Знаеме, че Пакистан и особено откакто Имран Кан е, е на власт, е, гледа благосклонно на терористичните атаки срещу Индия. Господин Модиб е, взе е, решение с цел прекратяване на терористичните действия срещу тези, които закриляха Бен Ладен. Бяха организирани демонстрации, за да се протестира срещу индийското решение. Нека не забравяме, че Кашмир е щат на Индия е, и че можем само да се възмутиме от изказването на генералния секретар на ОНЕ, който заклейми Индия. Нека не забравяме, че Индия никога не е била подкрепена в моменти, в които е трябвало да се бори срещу ислямския тероризъм. Кашмир е индийски щат, така че проблема свързан с Кашмир е вътрешен индийски проблем. И в никакъв случай Брюксел не трябва да подкрепя едните или другите и да направи своят идеологията на Пакистан, господин Чернецки. Господин председател, госпожи и господа. Нека си припомним, че Индия е най-голямата демократична държава в света. И в контекста на изискванията на нашата демокрация – е, трябва е, да ви кажа, че може би това е нашият единствен истински съюзник в тази част на Азия. Трябва да възприемем по-масштабен подход, по-масштабно виждане. Трябва е, да подхождаме обективно към ставащото в Джаму и Кашмир напрежението там а, не дойде от Луната, а бе създадено от съд, съседна на Индия държава. Мисля, че европейските демокрации трябва да подкрепят демократична Индия. Не ми е, допадат е, тези оценки е, на Индия, които чуваме тук. Господин Корбет, който току-що си тръгна, сякаш е забравил, че през 70-та година всъщност Великобритания окончателно изгуби Индия като своя колония. Благодаря, господин Писапия. Грация, президенте. La situazione in Kashmir благодаря, господин председател. Положението в Кашмир, както и много други точки на света, изисква а, дипломатическа активност при а, спазване на човешките права. Има промяна в Конституцията, прието с голямо мнозинство в долната камера от една страна. От друга страна имаме пълен провал при допитването до гражданите на Кашмир по този въпрос и какво бе казано, че ще се даде мирно решение, нека да се спазва. И първият доклад на ОНЕ положението в Кашмир призоваваше за специална комисия, която да разследва положението от двете страни. И правата на човека са винаги в сърцевината на дейността на Европейския съюз за нас, Европейския парламент – е ясно, че е, е, сме задължени да работим, имайки предвид нашия опит, за да се търси мирно решение, за да може да има напредък, да можем да вървим съвместно. Благодаря. Госпожа Лашанте. Благодаря, господин председател. Критиките отправени към Индия, най-голямата демокрация в света, се основават на а, изкривено представяне на фактите. Говориме за конституционната реформа, но забравяме сепаратистските настроения и сигурността. Срещу индийските войски много, много, многократно е, са извършени терористични атаки а преди няколко, месец, преди няколко, преди няколко дни бяха открити взривни материали, които има, са имали за цел да взриват Порчанче. Много ви моля, малко по-бавно. Целта на Индия е да защити своите граждани, особено по границата с Пакистан. Тези, които не, нека не, не, не забравяме, че от 2018 година Пакистан е в списъка на терористичните държави, но а, отношението на Съединените щати е двусмислено в случая. Госпожа Макента. Forty-three days ago. Преди 43 дни индийското правителство отмени член 370 и член 35а от а, индийската конституция, като с един удар премахна автономията на Джаму и Кашмир. Е, видяхме огромно увеличение на броя на войниците насочвани е, там, домашни арести, вечерни часове. Е, Продължават нарушенията на правата на човека, включително използването на картечници срещу граждански лица. Ахмед Хан, въпреки твърденията на индийското правителство, е умрял от е, удар с приклад в главата. Това се показва от е, медицинските документи. Аз лично съм видяла е, тази практика при посещението си миналата година в Кашмир. Никога не може да има извинение за убийството и ослепяването на малки деца. Не мога да разбера наистина как велика нация като Индия, която се гордее с демокрацията си, може да се държи по този начин. Е, Индия иска да стане постоянен член на съвета за сигурност на ООН. Събитията от миналия месец не показват, че тя е достоен кандидат. Благодаря. Господин Дамиджа за една минута. Индия е най-голямата функционираща демокрация в света. 250 милиона мюсулмани мирно живеят с другите граждани на Индия. Освен това е и член на Г-20. Има е, две дела на Върховния съвет във връзка с спирането на интернет и 7% от щата Джаму. И освен това отмяната на член 370 и 35А. Но е, не трябва да проявяваме колониално отношение по тези теми. Индийски върховен съд е независим и добре си върши работата. Според индийцията има 40 нови закона, които ще се прилагат сега към а, е, гражданите на Кашмир то наистина е изключително кошмарно е положението на жени в Кашмир. Въпрос свързан с благосъстояние на деца и, и други. Нима това не са важни въпроси. Говорихте за 1947 и плебзисита. Имам видеоматериал, в който можете много ясно да намерите отговор на въпроса защо всъщност това не се случи. И сега спонтанни изказвания. Господин Гаде. I de sidste 70 år har Kashmir-området været plaget af vold og ustabilitet. Преди от 50 години този регион е нестабилен. Също така не, не, не, не, не, се, не, са, не са се прилагали в Кашмир а, някои от разпоредбите, свързани с върховенството на закона, правата на жените, достъпа до образованието. Но за това нас, нас, нас, населението в никакъв случай не се е възползвало от този специален начин на управление. Крайно време е основните права да бъдат зачетени, включително правата на жените и на малцинствата. Благодаря. Господин Лопес за една минута. Тук, се, тук обсъждаме а, потъпкването на човешки права в а, много страни, в които никога не е имало демокрация. Това не, обаче не е случая на Индия. Индия е конституционна демокрация, най-голямата демокрация в света от гледна точка на населението в е, Индия са могли да съжителстват различни мълцинства, включително и е, много е, религиозни мълцинства. За това трябва да бъдем много предпазливи, когато оценяваме положението там, когато говориме за автономия и когато се взимат понякога мерки за превенция на радикализацията в някой. Така че, нека бъдеме предпазливи. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Дейвизън. благодаря, господин председател. Приветствам думите на министъра от нейното встъпително слово. Знаем, че сме разделени по темата, обаче позицията на върховния представител за подкрепа на правата на човека е уравновесена. Индия е огромна страна, велика страна. Кашмир е, е спорна територия, такава я признават и ООН. Но това не означава, че може да се убива без никакъв надзор, без никакво наказание. Да, има забрана на комуникациите, има загуба на всяко усещане за самоопределение. Това със сигурност води до чувство за несправедливост в Кашмир. Знаем, че министър-председателят Моди се ползва от мнозинство в своята страна, но въпросът е дали действията му са правилни, дали водят до положителни резултати. Така че питаме министъра, думите са нещо хубаво, обаче биват ли последвани от адекватни дела? Благодаря искам да припомня на членовете, че спонтанните изказвания са предназначени за евродепутати, които не са били включени в списъка на ораторите. Госпожо Гил, вие вече се изказахте, даже просрочихте времето за изказване и сега не мога да ви дам думата. Сега отново ще се изкаже министър Тупорайнен, която представлява върховния представител за външните външната политика и сигурността и заместник председател на Европейската комисия. Благодаря. Позволете да кажа, че изключително навременно и полезна беше тази дискусия. Благодаря на многоуважаваните госпожи и господа за коментарите и предложенията. Само мога да заключа, че Европейския съюз ще продължи да внимателно наблюдава ситуацията без да се деескалира е, ситуацията между тези две ядрени сили. Ще трябва да направим всичко по силите си, за да избегнем ескалация на този конф... на конфликт. Благодаря. Thank you very much, Благодаря, госпожо министър Топорайнен. Благодаря ви, че дойдохте в парламента толкова късно в днешния ден. С това приключваме дебата. Утре продължава заседанието от 9 часа сутринта до 14 часа и след това от 15 часа до 21 часа. Имате програмата и дневния ред на сайта на парламента. Закривам заседанието. Благодаря ви.